Задачите и сега започваме заседанието. Съобщенията на председателя, е, решенията на координаторите от 9 юли сте ги получили. Ако нямате възражение днес, е, ще ги приемем. С което продължаваме с гласуването. Нека да направим малко проверка дали всичко е наред. Заповядайте, гласувайте. Le vote е Край на гласуването. Всичко е наред. Господин Веднекам, картата ли не ви работи? Heureusement que Исмаил Артуг е là pour vous aider. Е, добре, че господин Артук е там да ви помогне. Allez, nous commençons tout de suite avec le rapport. Започваме с доклада Общи правила за някой комбиниран транспорт за леки а, автомобили, това леки пътнически, нови леки търговски. Нека да започнем. Готови ли сте? Започваме. Амонмон 140. Ки е пур? 140 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка ли? Добре, проверяваме. От Започваме с гласуването. Край на гласуването. Екаре гласувате с един човек повече. Някой трябва да не гласува. Voilà. Maintenant, c'est correct. Не ми дит па верифие. Не ми казвайте не, проверявайте. Добре, край на гласуването. Е, или режете. Oui. А, ah, vous n'avez па votre карта и ви votez quoi Vous votez en Нямате карта, гласувате как? За. Ами дори да е така, пак няма да се промени резултата. Отхвърля се. Je vais vous regarder pour voir votre vote. D'accord Давайте ни знак и ще си отбележим вота ви. Значи отхвърля се това изменение. Продължаваме. Следващите изменения 142, 25, 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка? Добре. Плюс един, защото няма карта колешката. Край на гласуването. Не се отхвърля, защото колешката гласува за, която няма карта. Значи приема се. Продължаваме. 26-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 143 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. 143 и един глас в повече е против. Край на гласуването. 143 се приема. Компромис 1А за против въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Плюс още един глас. Отхвърля се. Компромис 1 Б. За. Против. Въздържали се. Много е, близко. Гласувам електронно, плюс един глас против допълнително. Край на гласуването. Приема се. с което стигаме до компромис 2А. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2Б. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно компромис 2Б. On a une voix contre en plus. Je ferme le... Един глас против в повече. Край на гласуването. Приема се. Сто и седемдесето изменение. Гласуваме. Изменение 170. Тук ли сте, господин Ванденкамп? Трябва да си отгърната страницата. 170. За. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 изменение. За. Против. Въздържали се. Не знам. Проверяваме електронно. 31 изменение. Един глас в повече имаме. Край на гласуването. Отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 174 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две идентични. 32 и 175 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 173 за. Против Да, заповядайте. Какво искате да започнем пак ли? Добре да гласуваме. Сто седемдесет три за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласувам електронно 173. Край на гласуването. Приема се. Две идентични, 33 и 176 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пак идентични 34 и 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 180 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 178 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 179 за против, въздържали се, отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърлено. Добре, електронна проверка. 182. Моля, гласувайте. Je ferme le vote. Клай е го. вие как гласувате? Добре, значи се приема. Благодаря, че бяхте бдителни. 183, 4 5 за. Против. Въздържали се. Приемат се. Три идентични от 186, 7-8 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърлени. 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 189 за против, въздържали се, отхвърля се 100. Е- Добре, веднага проверяваме. Електронно гласуване 189. Je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 190 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Искате проверка, не ми вярвате. 190, моля, гласувайте. Фям левът. Край на гласуването. Отхвърля се. Идентични 191-2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, мисля, но да проверим електронно. 121-192, моля гласувайте. Je ferme le vote. Край на гласуването. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 193 за. Против. Въздържали се. Приема се. 194 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Идентични 38, 195 за. Против. Въздържали се. Проверяваме и двете. Не е много ясно. 38, 195. Край на гласуването. Приемат се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Нека да проверим. Компромис 3. Моля, гласувайте електронно. От. Край на гласуването. Отхвърлено. Nous allons directement. Ah ouais. Donc ça a été rejeté. Donc nous allons passer par tous les amendements. Allez, 196 qui est pour. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 197. Non, c'est Allez les Bleus, c'est ce soir. Je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 40 изменение. Продължаваме. 40 за против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 200 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверяваме изменение 200. Али. le е увер, ouvert, je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 202 за. Против. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 201 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И стигаме до компромис 4 директно за. Против. Въздържали се. Приема се. 206 за. Против. Въздържали се. Приема се. 207 207 пада, защото 206 се прие. И стигаме директно до 43, 208 и 209. Всъщност, извинявайте, директно компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 216 за против, въздържали се, отхвърля се. 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218-219 за, против, въздържали се. Не е ясно, гласуваме електронно край на гласуването. Приемат се. 221-222 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 224 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Проверяваме електронно 224. Je ferme le vote. Край на гласуването. А, ah, on va refaire parce que la machine n'a pas fonctionné. Нещо не сработи машината. Отново гласуваме 224. Ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 225 за. Против. Вече се уморихте ли? За. Против. Въздържали се. Приема се. 226 за. Против. Въздържали се. Приема се. А, on vérifie. 226, j'ouvre le vote. Приемаме 226. Проверяваме 226, моля. Край на гласуването. Приема се. Faites-moi confiance, monsieur Riquet. има и ниво. Вярвайте ми, господин Раке. 227 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 228 и 229 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 2-3-0 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 232 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Не е ясно, гласуваме електронно. Je ferme le vote. Край на гласуването. Компромис 6 се отхвърля. Bien fait de vérifier. Hein. Allez. Amendement 47. Qui est pour? Изменение 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме 47. Je ferme le vote. Край на гласуването. Приема се. 48, 233 идентични. За. Против. Въздържали се. Се ръжете. Отхвърлят се. Амонмо de Monsieur écoute, Hein, 234. 234 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Идентични 49235 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се мисля, но да проверим електронно. Моля, 49-235, гласувайте. Je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърлят се. 238 за. Qui est contre? Против. Никога няма да разбера господин Вин Ванденкап защо се гласува всеки път против собствените изменения. Вия. Окей, Док си... Беш je си que euh, Мисля, че се отхвърля. И така е живота. Али, он континю. 240. 240 за. Против въздържали се, приема се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се. Мисля, че приемаме. Нека да проверим, моля. Гласувайте електронно компромис 7. Allez, je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Але, он continue amendement по amendement. 236. 236 са. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 237 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за. А, грешка, не. Да, да. А и том си е адопте. Donc on passe directement à l'amendement. Пада направо 50 за. 50 за. Кой каза не, не, не? Madame Ayuto, que se passe-t-il? Какво има, госпожа Ayuto. Ще много рано. Ça va bien, madame Ayuto? On peut reprendre? Allez, on reprend. Amendement 50. 50-то изменение за против, въздържали се. Проверяваме електронно, не е ясно. Моля гласувайте електронно, изменение 50. Je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 2-4-1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2-4-2 за. Против. И въздържали се. Отхвърля се. 2-4-3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2-4-4 за. Против въздържали се, отхвърля се. 2, 4, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2, 4, 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. 52. Je ferme le vote. Край на гласуването отхвърля се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 253 за. Против въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, проверяваме. 54. Mais la commission, au fond, là, vous êtes bien bruyant, là, aujourd'hui. On vous entend. Комисията, така, чуваме много ясно какво си говорите днес. Може би да шепнете край на гласуването. Приема се. Изменение 54. Изменение 259 за. Против. Въздържали се. Да видиме. 259 електронно. Je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Идентични 256 и 57 за. Против. Въздържали се. Приемат се. Искате да проверим? Проверяваме електронно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Двеста за против, въздържали се, отхвърлят се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 263 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 264 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 265 за. Против въздържали се, отхвърля се. Три идентични. Alors, les, Всички изменения от следващата страница падат и заради приемането на едно Б и стигаме директно до 287 и 288-289. Allez, on est sur la bonne page, 287. Намерихте ли страницата? 287-8889, за. Але, ки е контр? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверяваме електронно. Край на гласуването. Да, приемат се. 292 за. 292 за. Никой не е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 290 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 291. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 293. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 294 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електор, електронно 294. Je ferme le vote. Et il est rejeté. Отхвърля се. Идентични 295 и 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме електронно. 95-96. Край на гласуването. А, добре, приема се. Как така очевидно е? Продължаваме. 29798 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 299 за. Против въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, 301 извинете, за, против, въздържали се, приема се. 2. 300... А, това пада. 304, 305, 380, 306. Гласуваме за, против, въздържали се, приемат се. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 308 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно 308. Моля, гласувайте. Ще Край на гласуването. Отхвърля се. 309, 311. За. Против. Въздържали се. Приемат се. и деветнайсет за. И 12, извинете, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 313 за. Против въздържали се, отхвърля се. Идентични 314, 315 за, против, въздържали се, приемат се. 16, 316, 317 падат и всички падат до 329 изменение. Vous avez raison, Madame Revaudalon, c'est 332. Voilà. Всъщност 332. Прави сте. 332, 333. За. Против въздържали се, приемат се. 3, 3, 4, 3, 3, 5 и 3, 3, 6 за, против, въздържали се, приемат се. След това всички падат. Още падат. Et on arrive à l'amendement 3. И стигаме до 357. Какво казвате? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Идентични. 50, 358-59. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 360 пада, 361 пада, 362 за. Против. Издържали се, отхвърля се. Три идентични, 363, 364, 365 за. Против. Въздържали се. Приемат се. Идентични 366, 367 за. Против въздържали се, отхвърлят се. И стигаме директно до изменение 63. За, против, въздържали се, отхвърля се, за съжаление. 368. За против, въздържали се, приема се. 369 за, против, въздържали се, отхвърля се. 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. 371 за, против, въздържали се. Отхвърля се Три идентични. 372, 84, 73. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 374. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 375-376 за, против, въздържали се, приемат се. 377 за, против, въздържали се, отхвърля се. Идентични 378-379 за, против, въздържали се, приемат се. Преамбюла. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте изменение едно. Je ferme le vote. Край на гласуването. Приема се. След това всички падат и стигаме до 66 за, против. Изменение 66. Защото изменение 1 бе прието, което означава, че 67-68 падат, значи минаваме към следващите. Това е 66-то. D'accord Allez, qui est pour Qui est contre За, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, Проверяваме електронно 69-то. Левът. Моля, гласувайте. Je ferme Край на гласуването. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 за. Против въздържали се, приема се. 7-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-2 за, против, въздържали се, отпада. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се 7, 5 за, против, въздържали се. А, не знам какво се случва с него. Нека да видим. се 75. Ели, ще ferme. 75. Край на гласуването. Приема се. 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7-7 за. Против. Въздържали се. Отхвър... Приема се. 81 пада. Изменение 4 за. Против. Въздържали се? Не е ясно. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Je ferme le vote. Amendement 4. Край на гласуването. Изменение 4 се приема. 7-8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме изменение 80. Моля гласувайте електронно. Je ferme le vote. 80. Край на гласуването. 80-то правя и бяхте. Приема се. Пето изменение. За. Против въздържали се. Мисля, че е прието. Нека да проверим електронно. Пето изменение. 5. Allez, on vérifie. Je ferme le vote. Край на гласуването. Приема се. След това две падат. Стигаме до компромис 9 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да проверим електронно. Компромис 9. Е, ферм Край на гласуването. Приема се. И стигаме директно до изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8-8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8-9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10 за. Тук има грешка, но тук става дума за изменение 89, така че продължаваме да гласуваме изменение 10. Не е фатално, аз така държа нещата под контрол. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 90. Пада.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 Благодаря на господин Кор. Alors, comme l'amendement 10 a été rejeté, on vote la... Щом отпада 10, гласуваме 90 за. Против, е, отхвърля се. Искате да проверим 90-то? Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ils n'ont pas levé les mains. Bah, alors là, y a... alors vous me dites qu'est-ce que vous faites, mais moi je vous regarde. Donc vous... Ами, казвате ми какво правите, ми аз това, което правя е да ви гледам. Вие нищо не правите. Така, дигайте си ръцете.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 Отхвърля се. Идентични 3, 12, 98, 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Идентични 105 и 108 за, против, въздържали се, приемат се. Идентични 14 и 107 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Идентични 108 и 109 за, против, въздържали се, приети. 110 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111-12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против,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 18 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, се. Не е ясно. Гласуваме електронно. Изменение 19. Моля, гласувайте. Je ferme le vote. Et c'est rejeté. Отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, а това пада. Стигаме до 127 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля да гласуваме. Изменение 20. Моля гласувайте. Край на гласуването. Прието. 128.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 доклада. Заповядайте. Благодаря. Аз искам да оттегля моето име от доклада, госпожо председател. Добре, добре, отбелязваме си. Ще го включим в е, протокол. Е, протокол. Сега продължаваме. За споразумението между Европейски съюз и Канада за въздушен транспорт. Направо гласуваме електронно. Si vous voulez sortir, c'est en silence. Моля, който напуска залата да го направи тихо. Едно единствено гласуване. Allez, nous votons sur les accords сега гласуваме за е, споразумението между Канада и Европейската общност. Директно гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. 39 за, 1 против, няма въздържали се. Приема се мандат. А сега гласуваме по протокола. Отново споразумение между Канада и Европейската общност, имайки предвид присъединяването на Харватия. Моля, гласувайте за Харватия. Намерихте ли? Alors, Monsieur Kramer, maintenant c'est le vote entre. C'est le vote qui permet euh, à la Croatie d'accéder à l'accord avec le Canada. Ça permet à la Croatie. Това дава възможност на Харватия да се присъедини към а, споразумението между Европейския съюз и Канада. Край на гласуването. Приема се. Браво! Благодаря на всички. Але, on continue. Le rapport de Madame Ayuto. Продължаваме с доклада на госпожа Аюто. Гезина имаш думата. а, трябва да гласуваме в различни а, комисии и а, може ли да не казвате изменения пред всяко изменение? Само числата, за да можем по-бързо да гласуват. Без амандмон, без изменение, направо числото. Donc on va être sur votre volet, Madame euh, Meissner. Vous êtes prêt On dit juste... Добре, само с номерата ще минеме бързо. Едно. По доклада на госпожа Юто. Компромис едно. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Към компромис 2 има допълнение. За. Точно долу. За. Против. Против Въздържали се. Приема се. Преверяваме. Много шум дигате. А ако искате да си говорите, може да го направите навън. Си. Alors, nous votons sur l'additionnel du... Гласуваме допълнението към компромис 2. Всички знаят къде е. Това е допълнително изменение за. Против. Не е ясно. Гласуваме електронно. Je ferme le vote. C'est bien. Приема се. 157 за. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, щом искате да проверяваме, проверяваме електронно. Allez, l'amendement 150. Si chacun commence à parler, ça va pas aller. On a décidé. Няма да стане, ако всички говорим едновременно, нали? Решихме да казваме само цифрите и да вървим бързо. А, внимавайте, 157 не е прието. Започваме с компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 и 165. Идентични. За. Против. Въздържали се? Не е ясно. Проверяваме. 16-165. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 166 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме електронно. Отхвърля се. А мамо 167. 167. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 168. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 169. C'était un bon се. Pas de vote pour le 169. 169, не 170 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След това не се гласува, не се гласува. 174 за. Против. Въздържали се. Приема се. 175 за. Не. Чакайте. 175 пада. 176 за против въздържали се отхвърля се 177 за против въздържали се отхвърля се 18 за против въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване. 179. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 182. 182. Qui est pour? 182 за, против, приема се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. Минаваме на 193 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 194 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 195 за, против. Въздържали се, приема се. 196 за, против. Въздържали се, приема се. 209. Проверяваме първо 196. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 209 за. Против? Въздържали се? Приема се. 210 за. Против? Въздър... Отхвърля се 23 за. Против? Въздържали се? Приема се компромис 4 за. Против? Въздържали се? Приема се 222 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Две идентични, 25 и 221 за, против. Въздържали се. Приемат се. Проверяваме 223. 25 и 221 проверяваме. Край на гласуването. Приема се. Измене 26. За, против, въздържали се, приема се. 224 за. Не, минаваме направо на 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 225 за. Против въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 227 пада. МВ-27 за. Също пада. НВ-28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Двеста за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно за 228. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 229 за, против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Проверяваме 229. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30 за. Против.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 231 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 232 за. Против. Въздържали се. Приема се. Мисля. Нека да проверя. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Бяхте прав, господин Рейка. НВ-29 за. Приема се. НВ-30 за. Против. ли се. Приема се. Изменение 34 за против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ 31 за против. Въздържали се. Приема се. нв 32 за. Е контр. 35 за, против, въздържали се, приема се. Allez, je ferme le vote. Край на гласуването за 35. Приема се. 233. За 233. Против. Отхвърля се. 234 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим? Добре. 234 проверяваме. Je ferme le vote. Alors c'est un amendement Wim van de Kamp. Край на гласуването. На господин Ван де Камп, нали? Приема се. Да, много е хубаво, че гласувате за собственото си изменение, господин Ван де Камп. 236 за. 236. Много сте разсеяни. Против? Въздържали се, отхвърля се. 237 за, против? Въздържали се, приема се. 238 за, против? Въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против? Въздържали се, се. Приема се. 249 е, за. Против. Въздържали се. Проверяваме. 249. Не стана ясно. Край на гласуването. Отхвърля се. В такъв случай 239 за против, въздържали се, отхвърля се. 253 е, за против, въздържали се, отхвърля се. 255 за против, въздържали се, отхвърля се. 256 за. Искате да проверим какво? 255, добре, проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 256 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. НВ 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, приема се. НВ 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. NV40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. НВ41 за, против, въздържали се, приема се. 200 63 за, против. Защо не гласувате? 263. 263 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. nv 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 264 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. МВ-43 за. Не, не се гласува. 265 за против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ-44 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Проверяваме NV44. Край на гласуването. Отхвърля се. 266 за, против, въздържали се. Приема се. 267 за, против, въздържали се. Приема се. 43 за, против, въздържали се. Приема се. 268 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 48. За. Против. Въздържали се. Приема се. нв 1 За. Не. 51. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля гласувайте за 51. Край на гласуването. Отхвърля се. NV2 е за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме 53. А, се рожете 20. Отхвърля се. 20 на 20 гласа. 54 за, против, въздържали се. Не е много ясно. 54. Край на гласуването. Приема се. Тогава направо 58. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. НВ4. НВ4 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Е, моля гласувайте електронно. НВ4. НВ4. Край на гласуването. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. Минаваме направо на 64 за. То пада заради компромиса. 65-66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се NV6 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV6, моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменя 5 за, против, въздържали се. Приема се. 76. 78 и НВ 8 направо за, против, въздържали се. Приема се. 79 за, против въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 6. Не 6. Не 6. Енви 9 за. Енви 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. НВ 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ 13 за. Против въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-14 за, против, въздържали се, приема се. Две идентични, НВ-15 и 92 за, против, въздържали се, от... приема се, НВ-16 за, против, въздържали се, приема се, НВ-18 за, против, въздържали се, приема се, 95 за, против, Не, директно минаваме на 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме 97. Край на гласуването. Приема се. МВ 19 за против. Въздържали се. Приема се. НВ20 за, против, въздържали се, приема се. НВ21 за, против, въздържали се, приема се. НВ22 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Не е ясно. Проверяваме 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 99 се приема. И минаваме направо към окончателно гласуване за целия доклад. Тая на гласуването. Приема се. 34 гласа за, 4 против, 2 въздържали се. Et maintenant, nous allons passer directement au vote sur le mandat de négociation. Продължаваме с е, мандата за преговори. Много ви моля, внимавайте. Гласуваме по мандата за преговори. Моля, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 28 гласа за, 9 против, 1 въздържал се. Госпожо Аюто, можем да започваме с преговорите. Прият е мандатът за преговори. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, deux minutes de silence. Monsieur Dely, nous avons un... Още две минути Тишина и спокойствие, моля. Очевидно имаме някакви проблеми с времето. Министърът вече е тук. Какво ще кажете, ако отложим гласуването за след обед или държите сега да стане? Искате да оставите министра да ни чака малко отвън, добре? Питам ви просто какво мислите. C'est celui-là. Hein c'est bon, c'est celui-là. Allez, nous votons sur la... И така, гласуваме сега. 8 за, против. Не. Не е ясен резултатът. 8, моля, електронно гласуване. Гласуваме по доклада Дали. И така, край на гласуването. Съвсем ясен резултат. Приема се. Дигайте добре ръце. 110 за. Отпада. Компромис 8. За, против, въздържали се. Приема се. 115 за, против, въздържали се. Приема се. Проверка. Добре. Електронно гласуване по изменение 110. Край на гласуването. Прав сте, господин Фантекамп. Отхвърля се компромис 9 са против. Въздържали се. Приема се. 119 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 12-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се. Налага се проверка. Електронно гласуване, моля. Фям левът! Край на гласуването. Приема се. 152 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверка електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря, господин Трук. 153 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за. А и това искате да се провери. Добре, 153 електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Прав сте. Компромис 13 за, против, въздържали се. Приема се. Четирнайсти компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 166 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 15 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 173 за, против, въздържали се. Подхвърля се. 176 за, против, въздържали се. Приема се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 електронна проверка. Моля. Край на гласуването. Приема се. Да, резултатът понякога е много близък. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. И това желаете да проверим. Електронно гласуване по 182. Край на гласуването. Приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се. Резултатът трябва да се провери. Електронно гласуване по 185. Край на гласуването. Отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се. Проверка. Не е ясен резултатът. Моля, гласувайте електронно по 188. Край на гласуването. Приема се.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 Проверка по 204. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 205 за, против. А сега? Моля, внимавайте.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 Проверка по 27. Добре. Електронно гласуване. Край на гласуването. Прави сте. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се не е ясно. Моля електронно гласуване по 29. Je ferme le vote. Край на гласуването. Приема се. И то с голямо мнозинство. Добре и ясно давайте знак при гласуването. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38. Електронно гласуване по 37. Край на гласуването.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 Електронна проверка по 41. Je ferme le vote. А, toujours une voix, 41. Да, отхвърля се. 42, 43, за, против, въздържали се. Не, извинете, това бе 42. А сега... 43, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Четири седем за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Правяме електронна проверка. Моля гласувайте. 48.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 Отхвърля се. 65 за. Тук прескачаме. 66 за. Против. Въздържали се при... Отхвърля се. 3 за. Против. Въздържали се. Не знам. Гласувам електронно. Край на гласуването.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 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Тук, се, тук пише не се гласува. 84 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се. Приема се. 88 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 90 за, против, въздържали се. Приема се. 91 за. Да, добре, почекайте. 90. Всичко това пада. Стигаме 93 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване 93, моля. Край на гласуването. Приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се и гласуваме окончателно по електронен път. Le vote est fermé. Край на гласуването. 29 за, 5 против, 3 въздържали се. Господин Дали, приете вашия доклад. Мишах колег, collègues, nous continuons. Avec la présentation de la feuille de route de la présidence autrichienne. Сега започваме с представането на пътната карта на австрийското председателство.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 Разбирам, че се налага да променим дневния ред така по причини, които не са в наша власт, но нашите разписания за деня са също много гъсти. Примерно аз трябва да бъда в комисията по юридически въпроси днес след обед и ще ми бъде много трудно. Monsieur Дегранде. Господин Дегранде, много добре разбирам проблема ви, но е, закъсняхме и за това ви обърнах внимание, че отлагаме доклада на господин Зиле. Ако ни остане време, ще го разгледаме, но за момента не мога нищо да гарантирам. Ще направя всичко възможно. Nous continuons notre point suivant avec la présentation. Продължаваме със следващата точка представяне на приоритетите на австрийското председателство. Наш гост е господин Норберт Хофер – Вие сте федерален министр за транспорта, иновациите и технологиите. От 1 юли Австрия поема председателството на съвета с много амбиции за бъдещето на Европейския съюз. Австрийското председателство вече е, съобщи, че ще сложи акцент върху основните европейски решения на големите проблеми. В нашата комисия това са темите, които засягат ежедневието на европейските граждани, за взаимосвързаност на транспортните мрежи, за картата за железопътната карта за младеща, за възможността за свързване на отделните региони и за необходимостта да има финансови средства за това. Навсякъде в Европа гражданите могат да усетят тази добавена европейска стойност. За нас тя е абсолютно несъмнена. Но за да имаме допълнителни резултати, трябва да има и допълнителни средства. По тази причина се дискутира и преговаря по бюджета. В нашата комисия ние също имаме приоритети. Един от тях е цифровизацията. Знаете, че това е тема от ключово значение, която има отношение и към нашата комисия, защото в транспорта има едно, един много сериозен преход към цифровизация. Вие го знаете, можете да разчитате на нашата подкрепа за ред европейски проекти. Сега ви давам думата, господин министр, за около 20 минути. След това ще дам думата на координаторите за въпроси. Ще и ще имате възможност след това да им отговорите. Заповядайте, господин министр, 20 на минути имате.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 Много ви благодаря, госпожо председател, уважаеми е, членове на Европейския парламент, уважаеми дами и господа. За мен е голяма чест и радост е, да е, бъда гост на вашата комисия по време на днешното заседание и да ви представя приоритетите на австрийското председателство в сферата на транспорта и също времено да заместя и моята колега, федералния министр за устойчивост и туризъм туризъм и да представя и темите, е, свързани с туризма. Е, ние знаем е, колко важни са тези теми за бъдещето на Европейския съюз. Австрия пое председателството на Европейския съюз на 1 юли тази година в време на големи предизвикателства трайният мир, свободата, е, свързаните е, с тях аспекти на благоденствието в страните на Европейския съюз трябва да бъдат е, запазени. Това са огромните постижения на Европейското обединение. Държавите са свързани много тясно помежду си с в економическо отношение и същевременно тази тясна връзка гарантира мира. И ние знаем, че това е, така да се каже, сърцевината на а, взаимоотношенията и с други народи, с други нации и води до по-голямо разбиране и до а, повече при добавена стойност на Европейския съюз. Именно това а, а, съжителство в рамките на Европейския съюз е голямото постижение Изправени сме пред предизвикателства, които е, никоя държава не може да реши сама. Международната конкуренция се увеличава. Мястото на Европа в тази конкурентна среда трябва да бъде гарантирано и укрепено. Значението на опазването на климата расте. Ефективните мерки в смисъла на устойчива мобилност са абсолютно необходими. И същевременно растат и заплахите за е, по различни причини, радикализация, тероризъм. И тук стана дума вече за това конкуренцията, конкурентноспособността ще бъде отрешаващо значение. Като видим как се развива света, протекционизма на САЩ, същевременно една подобна тенденция и при Русия, и в Китай, виждаме същевременно че е, има и немалко проблеми и на Балканите, и в Африка, и също времено в Азия има един силен е, играч Индия. Европейския съюз очевидно чрез сплотеност, чрез сближаване и конкретно способност ще трябва да гарантира своето място в тази сложна среда. Европейската интеграция е, се гарантира до голяма степен и от работата на комисията, защото тя всъщност е, е инициатора на много законодателни предложения и същевременно пазителка на договорите. В условията на економическа криза виждаме, че някои неща не стават така, както сме ги планирали и са необходими нови договори, нови споразумения, нов вид конвергентност в рамките на Европейския съюз съюз. С законодателите, съветът и парламентът трябва да дадат отговор на гражданите е, на редица въпроси, които ги интересуват, да предлагат решения, да гарантират мира, благоденствието. Водим много разговори с представители на комисията, на съвета, на парламента. Все още има е, известно разделение, някаква е, пропаст дели парламента от комисията, от съвета. Именно това е, е в центъра на нашето австрийско председателство. Ще се опитаме да сближим институциите и да направим това сътрудничество по-тясно. Вие знаете, че нашето мото е Европа, която защитава. И когато говорим за защита, имаме предвид и сигурността и безопасността по пътищата. По-малко пътно-транспортни происшествия. Австрийските усилия са насочени към укрепване на Европейския съюз, приближаване до гражданите и а, по този начин и укрепване на доверието на гражданите в дееспособността на този Европейски съюз, а също времено и укрепване на доверието между институциите в Европейския съюз. Ние желаем да допринесем много и осезателно по редица въпроси в редица сфери. Вие знаете, че е, ресорният министр е, като председател на съответния съвет естествено играе съществена роля. Но още по- важен е апаратът. Ние в Австрия имаме една добре работеща администрация, в която работят много служители. И те са мобилизирани също. В редица заседания нашите представители се опитват именно да установят дух на едно добро сътрудничество. И аз много залагам именно на работата на тези наши сътрудници не толкова министрите, е, които накрая обират лаврите, а пък е, сътрудниците, служителите е, на места в работните групи, на съвета и в комисията, те ще работят най-много. И така, ние желаем да насърчим развитието на транспортните системи, за да има конкурентно способност, за да се осигури едно добро е, взаимодействие между различните видове транспорт, е, за да се осигурят естествено и съответните адекватни социални и трудови условия за хората. Ние желаем да допринесем за устойчива е, мобилност съобразно целите ни за опазване на климата. Австрийското председателство ще насърчава работата по основните досиета ще постигаме и ще се стремим към постигане на съгласие там, където действително съгласието е реално възможно съветът, е, комисията, е, парламентът е, могат много да допринесат със своето сътрудничество и взаимодействие за постигането на компромисни решения, така че да избегнем изкривяването на конкуренцията, да наблегнем и на социалните и на економическите компоненти които са много важни. И в този смисъл е, е много важно да обърнем специално внимание на е, досиетата, които е, бяха в центъра на вниманието и на предишното българско председателство и постигнаха немалък напредък. Нашата задача е да продължим работата по тези досиета. Предаването премина гладко и ние много благодарим на българските колеги за техните усилия. За нас това е третото австрийско председателство. Парламентът, и това знаем, в сферата на сухопътния транспорт обърна особено голямо внимание и работи много усилено по автомобилния превоз и в рамките на българското председателство бяха доведени до определен фаза всички тези досиета в рамките на пакета за мобилност едно. Става дума и за достъпа до професии, и за транспортния пазар, и за време за управление и почивки, тахограф, социалните разпоредби, лек специалист, командироване на водачи, на превозни средства. Всичко това естествено ще продължи да бъде в центъра и на нашето австрийско председателство и ще се опитаме да очертаем възможните компромиси, така че да постигнем действително реалистични е, решения. Е, трябва да видим там е, именно къде можем да намерим възможност за компромиси. Продължаваме разговорите, интензивен диалог е, с всички заинтересовани лица и обръщаме особено внимание на позициите на парламента по отделните досиета. Макар, че в момента е, все още се намираме в стадия на междуинституционалните преговори, за нас е много важно това, че е, Докладите на парламента вече са на маста, ние можем да ги е, проучим много внимателно. За нас мотивите са особено важни. Това е нужно, за да осмислим сътуквото и перспективите, които са е, от огромно значение в пленарна зала парламентът миналата седмица се произнесе категорично за връщане на докладите на Комисията по транспорта за по-нататъчно дообработване и ние смятаме, че това е просто едно допълнително доказателство за комплексността и сущността на цялата материя, както и за нейната чувствителност. Австрийското председателство ще се постарае е, да работи старателно и внимателно, да проследи процесите и е, в рамките на съвета по транспорт и телекомуникации през декември да потърси общ подход и е, да се надяваме, че ще го постигнем. Ще се опитаме да постигнем добри резултати по отношение на оперативната съвместимост на данните и системите за събиране на пътни такси, обмена на информация, ЕТС, трилогът започва още утре и същевременно по отношение на евровинетките трябва да обърнем особено внимание на позициите в съвета. Е, става дума е, евентуално за въвеждане на едно европейско задължение за отделни отсечки е, на мястото на сегашната либерализация и възможността за налагане на пътни такси за определени периоди. Но много от държавите смятат, че така навлизаме в сферата на субсидиарността, така че това е проблем все още продължаваме да обсъждаме нещата и в рамките на е, съвета. Е, е, ресурсите са ограничени, естествено, но за нас това е приоритет. Ние ще се опитаме да постигнем колкото е възможно по- бързо едно е, сближаване на е, много отдалечените позиции. При всички положения ще бъде много трудно е, да е, планираме е, бърз успех в това отношение що се отнася до финализирането на е, е, социалния стълб, на пазарно ориентираните елементи, естествено ще трябва да се спрем и на всички останали пакети. Относно втория пакет за мобилност, искам да, да направя едно предложение, което вече беше започнато по време на българското председателство, а именно преработка на директивата за комбинирания транспорт. Знам, че тази тема е много важна и за вас. Е, това предложение е много важен е, елемент е, при мерките за насърчаване на екологичните видови, видове транспорт. Комисията по транспорт в рамките на настоящото заседание пространно дебатира по тази тема. Австрийското председателство ви уверява, че ще се отнесе изключително внимателно към позицията на парламента и ще се постарае да направи така, че дебатите в парламента да започнат колкото може по-бързо и при румънското председателство досието да може да бъде завършено. Днес гласувахте по директивата за чисти пътни превозни е, е, средства. Е, целта е да се насърчи закупуването на пътни превозни средства с ниски или нулеви емисии. Австрия възнамерява да постигне колкото може по-значителен напредък по това досие и още по време на нашето председателство да се е, постигне ориентация е, в съвета. Мислим, че това не е особено реалистично, но ще се стараем колкото можем. По отношение на третия пакет за мобилност, е, Австрия ще отдаде приоритет на безопасността в областта на транспорта, особено в светлината на автоматизираното шофиране, шофирането в мрежа. Тук е, имаме предвид преразглеждането на общата директива за безопасност и директивата за безопасността на инфраструктурата. Работата на работните групи и на съвета вече започна. Нашето председателство се е поставило за цел да постигне обща ориентация при една ефективна и модер... Е, тъй като е, ефективната модерна инфраструктура представлява е, основата за една иновативна ефективна система за мобилност, австрийското председателство ще работи и по правилата за механизма за свързване на Европа и особено по европейските коридори, мрежата ТЕН-В. Ще се постараем така, че да се осигуря достатъчно финансиране и за механизма за свързване на мобилност 2.0. И също така да се осигури и допълнително е, финансиране, за да може този толкова важен инструмент да продължи да работи ефективно. В областта на въздухоплаването е, е, Председателството ще се постарае да даде значителен принос към това Европа да запази своята конкурентоспособност и ще насърчава в преговори е, с парламента е, работата по регламента за осигуряване на конкурентоспособността на е, въздухоплаването. Съвета на министрите по транспорта на 7 юни прие съответния компромис. Също така ще следим как върви работата по подписването на всеобхватни споразумения за въздушен транспорт с трети държави. В областта на морския транспорт Австрия няма излъз на море, но председателството ще работи както по речния, така и по морския транспорт. Австрийското председателство възнамерява да приеме заключения на съвета за да може речният транспорт, знаете, ние имаме речен транспорт, да стане част от от е, ефективния мултимодален е, транспорт. Е, в областта на морския транспорт ние възнамеряваме до края на годината да се постигне споразумение по пристанищните приемни съоръжения. Освен това, ще се постараем да направим предложение за един прозорец за морската среда. Също така да, да направим предложение за директива за минималните изискване за обучението на моряци и взаимното признаване на сертифицирането на моряци планираме съвет по транспорта, далеко съобщението и енергетиката на 3 декември 2018. В рамките на този съвет ще организираме заседание на Дунавските държави, което се, 21 е, се провежда на е, всеки две години. На 29 и 30 октомври през 2018 в Гранц ще се проведе неформален е, съвет на министрите на транспорта и околната среда. Съвет, който ще се посвети на големите теми за декарбонизацията, безопасността на транспорта, промяна на мобилността и мултимодалност. По отношение на съдържанието, темите ще се простират от безопасния, благоприятен за климата транспорт до инфраструктурата. Надяваме се по време на нашето председателство да добавим колкото може по-големи парчета към целия е, пъзъл В края на а, е, моето изложение за транспорта, а, е, за мен е много важно да подчертая колко а, Важен е контакт с парламента за австрийското председателство, особено когато се говори за транспорта. Ще спомена и още една цел на председателството. По време на своето председателство Австрия ще се стреми да помага за изграждането на мостове, каквато винаги е била традиционната роля на Австрия. Уважаеми госпожи и господа, както казах в началото, в качеството ми на заместващ на колегата Елизабет Кастингер, която, тъй като предстои да роди е, скоро, не може да, да бъде днес тук, да се спра на е, темата за туризма. Примете поздрави от Елизабет Къстингер, която е, също е била депутат в този парламент, работила много ангажирано и много добре знае какво каква е ролята на Европейския парламент. Много от вас лично я познават. Актуалното развитие на туризма в цяла Европа показва, че е, туризма е, в много региони и градове е важен двигател на растежа. Е, туризма създава и в селските региони работни места, които не могат да бъдат изнесени. Туризма свързва хората и насърчава културния обмен. Туризма е в компетентността на държавите членки и това трябва да остане така. Туризма обаче има и силен хоризонтален характер и включва аспекти на единия пазар, иновацията, цифровизацията, регионалното развитие, сближаването, инвестицията, интеграцията в хората, обучението, културните и природните ресурси. Все теми, които ни занимават и на европейско равнище. Затова туризма се нуждае от нашето внимание. Поради а, ролята си за растежа, което е придоби туризма на, напоследък, Европа а, трябва да осигури подходящи програми за подкрепа на сектора, за да може той да разгърне пълния си потенциал. А, имаме силни е, конкуренти Китай, Индия. Имаме едно поколение, което може да пътува. И това прави туризма изключително е, важен. Не би в никакъв случай да губим от поглед малките предприятия. Австрийското е, председателство се поставя за цел да спазва принципа да мислим първо за малките така че в областта на туризма не трябва да допускаме малките предприятия да се натоварват с излич, излишни и твърде сложни а, изисквания, за да останат конкурентно способни. Ще продължим да работим с всички заинтересовани страни а, и заедно с Европейската комисия на 17 октомври ще проведем 17-я Европейски форум по туризма в Виена. Ще се опитаме да разработим стратегии за туризма туризма, за да повишим дългосрочно качеството на живот и ем, създаването на ценности. Ще се радваме да посрещнем и някои от членовете на тази комисия в Виен. Ем, съжалявам, е, че отнех толкова много време. Голям... Госпожо председател, благодаря ви за вниманието. Е, надявам се да имаме ползотворно сътрудничество през следващите 6 е, месеца. Обеден съм, че заедно можем да постигнем много. На ваше разположение разположение съм за въпроси. Благодаря. Благодаря, господин министр. Използвахте фрази, които не бива да е, забравяме, че трябва да гарантираме бъдещето на Европейския съюз, добавената стойност, че не трябва да забравяме, че Европа е закрилница че трябва да разработиме нови инициативи за сближаване. Това е действително и ентусиазиращо, но и конструктивно, защото предизвикателствата са сериозни. Както казахте, пакета за а, мобилност, там а, също чух какво коментирахте. Казахте ни, че ще направите е, предложения за конклав, за споразумение. Добре ще е да ни е, е, обясните как ще успеете да постигнете, да пуснете белия пушек е, за е, постигането на споразумение по тази толкова тежка тема, защото е, свързаността в Европа действително трябва да бъде придвижвана напред. И сега давам думата на колегата Вим Ванденкамп, колега Вин Ванденкап, казвам ви, както ще го кажа и на всички колеги, имате ограничение за изказване от две минути. След това ще дам думата и на... Това е времето за координатите. Координаторите след това ще имате по минута и половина останалите. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, много сърдечно е, добре дошли е, на вас, е, господин Хофер, от името на НП. Желаем ви много успех и много се надяваме, че ще постигнете този успех. Знаем, че в Австрия управлява сега една по-специална коалиция и ще трябва много да летите. Е, е, е, желая ви крепко здраве, за да издържите на натоварването. Да, също времено има и други опасности, които са по-коварни и натоварване, което е не винаги съвсем ясно. Вие говорихте за това как изглеждат нещата САЩ, Китай, Русия и действително на този фон Европа е, е един по-слаб играч. Е, очевидно ще трябва е, да си помогнем, за да излезем напред. Пакета за мобилност едно, действително се опитахме да постигнем общ подход и аз много се надявам, че така, стъпките назад няма да ви попречат да постигнете общия подход до декември. Знаем, че има много различия в мненията, но по отношение на ЦЕФ трябва да положим повече усилия. Не смятате ли, че ЦЕФ трябва да запази финансирането? Като че ли вашия министър-председател е склонен към по-големи економии? Какво ще кажете е, и за вътрешния воден транспорт? Действително, вътрешното въздухоплаване е много важно за Австрия. Имате много добри контакти и с Унгария, и с България, с е, е, Констанца, до Констанца, така да се каже, по течение на целия Дунавски път. Е, е, естествено, много поздрави, много сърдечни поздрави на госпожа Къстингър. Желаем здраве и на бебето, и на майката. Надяваме се, че по отношение на е, двигателите и на автомобилния транспорт няма да има твърде много ограничения и затруднения. Благодаря, господин Фантекамп. Камп Госпожа Красвела Хайнц има думата. Да, благодаря, господин председател, господин министр, добре дошли. Прегледах програмата. Тя се събира по отношение на транспорта, така да се каже, само в рамките на една страница, като че ли няма съвсем конкретни цели, но Една цяло е много важна. Социалните условия, заплащането, трудовите условия, как е, точно ще се развият нещата. Вие знаете как се развиха нещата в пленарна зала миналата е, седмица е, и като че ли няма много надежда за добро развитие. Ние смятаме, че на европейско равнище трябва да се противодейства на либерализацията по отношение на времето на управление и почивките и също времено знаем, че вие удължихте в Австрия работното време за седмица, независимо от силните социални протести, и наложихте мнението на правителството. По отношение на мобилност, едно партията на свободата и Народната партия гласуваха по различен начин. И затова бих искала да ви попитам как Всъщност, вие оценявате въпроса и какво е вашето мнение по отношение на времето на управление, времето за почивки, дали от първия ден, така да се каже, всичко трябва да се пресмята или ще има някакви дерогации. В крайна сметка, партията на свободата се произнесе миналата седмица, че трябва да се действа от десетия ден нататък по отношение на социалния, е, на е, дъмпинг, дъмпинга на възнагражденията, какво е вашето мнение? Какво е вашето мнение по отношение на 8-часовия работен ден? Е, предвиждате ли някакви подобрения по отношение на водачите на превозни средства? И освен това, е, има планове за е, Европейския орган е, по отношение на заетостта и най-вече надзорен орган за условията на труд. Смятате ли, че Австрия е готова да се откаже от някои своите правомощия в това отношение? И още нещо. Ситуацията е много сложна, населението страда, ние се нуждаем от е, определени мерки е, и по отношение на транзитните проблеми е, в прохода Бренер. Какво ще направите? Да, благодаря. Давам думата на господин Циле. Благодаря. Ние се срещнахме преди няколко седмици с господин Циле в Виена. Мотото на вашето председателство е Европа, която закриле. Въпросът е с пакета за мобилност до къде ще защитаваме? Ние в ЕКР се опитваме като група да предложим добри решения защото а, когато се създава ново законодателство, има, има една червена линия, която разделя социалния аспект и европейския аспект. Мисля, че ние в комисията по транспорт успяхме да изработим добър компромис по пакета за мобилност едно. Загубихме гласуването на пленарно заседание, отложихме за есента, но със сигурност трябва, работата трябва да напредне. Както правилно казахте, вашето председателство ще бъде работещо председателство а, румънското председателство няма да има партньор с когото да преговаря, защото знаете, че наближават е, изборите. А, така че има тази обща опасност. Вие казахте, че ще е, работите с резултат от българското председателство и ще го предвиждате напред. Аз имам доклад за автобусните а, превози. Какви дебати очаквате, че ще има по тази тема? А, моята цел е да вървя напред а, по това досие, за да може да имаме позиция на първо четене до края на този мандат. А, важно е да, да продължите дебата по механизма за свързване на Европа в транспортната му част. Много бих се радвал да чуя каква е вашата реакция, какво мислите за финансирането. Военната компонента на механизма за свързване на Европа също е важна. Вие споменахте, че Русия се развива, но тя се развива особено в един сектор, а именно военния. Затова военната мобилност е важна тема. Благодаря, господин Цилев. Е, надхвърлихте малко времето, господин Теличка. Welcome, uh, благодаря, господин министр. Добре дошъл и от името на групата АЛДЕ. Моят опит от австрийското председателство е, че винаги сте много наясно с това къде стоят реалните интереси, и то не националните, и заемате много успешно позицията на честния посредник. Е, насърчавам ви енергично да продължите и ще имате нашата подкрепа. Говорихте за мотото на председателството. Аз лично предпочитам и е, така допълнителното мото за засилване на Европа, защото ако говорим като, е, за Европа само като закрилница, може би ще прекалим е, в очакванията си. Би трябвало да търсиме повече динамика в развитието на економиката. Говорихте за приоритети. Там а, има възможност да се търсят, а, да се търсят също напредък. И вие определено казахте експлицитно, че искате да се постигне напредък с доклада за пакета за мобилност. Резултатите от последната седмица на гласуването в парламента може би са малко подвеждащи в такъв смисъл. Специално по две от досиетата резултатите бяха малко размити, е, свързани с първото гласуване. За това трябва да се има предвид. Добре е да се помни, че въпроса с каботажа остава, докато е, позицията за командироването вече е много различна. Така че вашето положение също е различно от очакваното. Може ли да, е, така, да се насочиме главно да се търси подкрепа за измененията, които бяха е, подкрепени в пленарна зала, защото там са основните възможности за допирни кречки, е, е, точки. Във всички случаи имате много подкрепа от наша страна. Благодаря, господин Теличка. Давам думата на господин Крамер. Да, благодаря. Благодаря ви, господин министр. Говорихте за декарбонизацията на транспорта. Това е изключително важно важна тема. Говорихте и за пътните такси. Зная, че има различни позиции на държавите членки, но аз се надявам, че в Австрия ще продължите да държите на пътната такса за чужденците. Поне така си мисля, че ще стане. Ние имаме една справедлива мрежа в Германия по отношение на ЖП транспорта, но само 1% пътна такса. И при това положение не можем да говорим за справедлива конкуренция. Е, е, не можем, така да се каже, само да е, наказваме ЖП транспорта, макар че той е много по-клим е, така, съобразен с изискванията за климата. И освен това, е, по отношение на е, германските почти, по отношение на много други сфери и предприятия, трябва да създадем техническите възможности, защото така ще осигурим възможности за спасителни операции, за по-бърза мобилност и още нещо – Достатъчно е финансирането в крайна сметка в Европа, струва ми се, но същевременно милиарди инвестирахме за разрастването на Европа през последните години. А когато говорим за ЖП транспорта, там опираме до определени граници. Е, е, вие е, и в съвета много често казвате как след като държавите в граничните райони не са създали достатъчно ЖП мрежа, това ще стане в трансграничен аспект. Още след Първата световна война Австрия е пионер в това отношение. Създава едни много дълги ЖП линии и отсечки, които свързват Прага, Виена, Будапешт среща чак до Сараево и аз много се надявам, че в това отношение ще изиграете една благотворна роля. Пакета за мобилност, е, да, има трудности, но е, когато говорим за социални аспекти и трудови условия, еднакво възнаграждение за една и съща работа на едно и също място. За товарните автомобили, може би това не въжи, защото те се движат, е, но за хората би трябвало да въжи. Не можем за водачите на товарни автомобили да кажем тези условия не въжат, защото те са от Румъния. Не. Хората трябва да знаят знаят за какво в крайна сметка са подкрепили обединението на Европа. Господин Майер е следващият оратор. Благодаря. Е, много е, така накратки ни, ни дават възможност да се изкажем. Господин министр, много сърдечно ви поздравявам тук в Комисията за транспорт. Зная, че имате и други важни срещи, затова ценим високо е, вашата отзивчивост и това, че сте тук, че отделяте достатъчно време. Това е третото австрийско председателство. Вие казахте това. При второто председателство вие лично участвахте в работата му. Много важно е какво ще е, допринесе Австрия по е, избистрането на позицията, по намирането на решение, най-вече в сферата на транспорта, като знаем, че е, подхода и погледа е доста диференциран. Социалистическата политическа група като че ли днес просто отсъства от залата ако правилно се ориентирам. Миналата седмица отхвърлихме в крайна сметка е, предложенията, просто защото смятаме, че от социална гледна точка те е, не са добри. Но конкретни въпроси. Е, мотото на австрийското председателство Европа, която защитава, би трябвало да се отрази и на транспортния сектор. Австрия е сред държавите членки, които са особено активни по отношение на безопасността на пътищата. Как можем да увеличим тази сигурност и безопасност, за да намалим жертвите? И освен това, как оценявате настоящото и бъдещото развитие по отношение на свързването в мрежа, автоматизацията и а, в моя а, регион Град имаше един а, образцов проект. Би трябвало да помислим за неговото разпространение превоза на товари и прехвърлянето от сухопътния към ЖП транспорта. Е, ние смятаме, че е, това трябва да стане с бързи темпове. 20% е средното е, равнище за държавите членки. Австрия има доста опит в това отношение и аз мисля, че в момента се развива и директивата за комбинирания транспорт. Можем да се получим от австрийския опит. Госпожа Аюто Имате думата. Грация, президенте. Allora, io Благодаря, господин председател. Добре е дошъл на господин министърът и от мен. Аз съм докладчик за комбинирания транспорт и много се радвам да чуя, че това е един от вашите приоритети. Ние сме готови с текста за преговорите и нямам съмнение, че ще имаме и много допирни точки. Нашият парламент иска да дадем сериозен тласък на този нов вид интермодалност, за да можем да премахнем, доколкото е възможно, немалък брой от тежкотоварните автомобили по пътищата на Европа. Това, разбира се, не е възможно в някои области. Но за да се осигури безпрепятствено осъществяване на трафика, е необходимо да има такива мерки до момента именно трафика затруднява търговията и се опитваме да направим нещо по въпроса. Вероятно ще успеем да постигнем споразумение по тази тема. А що се отнася до пакета за мобилност и каботажа и командироването на шофьори, Независимо от резултата на гласуването, все пак можем да търсим напредък в преговорите с съществуващия текст. Като се опираме на основното законодателство. Надяваме се, че австрийското председателство ще може да действа. Благодаря, госпожо Аюто. Преминавам към изказванията на членовете на комисията. Връщам председателството на Председателката. Една минута няма да ми стигне, но, уважаеми господин министр, добре е, дошли и от мен. Благодаря ви за пределно ясните думи. Вие казахте, че работата с комисията и съвета трябва да се подобри. Нещо сътрудничество с тях е добро, макар че има някои слаби места. Така, например, комисията остави да изминат три години докато предаде пакета за мобилност на три части на парламента и съвета и наред с Брексит и защитата на границата, австрийското председателство трябва да работи по този огромен брой актове. Пакет за мобилност е кратка формулировка, но това са множество досиета за мобилност. Искам да се върна към решението, което взехме днес за комбинирания превоз. Нашето, нашата економика зависи от ефтиния транспорт поносимия транспорт, но той едновременно с това трябва да бъде екологичен, да щеди климата. И в тази връзка моя въпрос. Австрийското председателство, въпреки социалния стълб, който не беше гласуван на пленарно заседание миналата седмица, ще продължи ли да работи по тази тема. И още един въпрос във връзка с автоматизираното шофиране. Какво ще направи австрийското председателство по тази тема. Благодаря. Благодаря. Все пак опитвайте се да се справите, да се справите с ограниченията за времето, защото няма да остане време за останалите. Госпожо Лукашевска, имате думата. Благодаря. Искам да науча малко повече за компромисите по пакета за мобилност. Какъв ще бъде вашият подход? особено така, че да не падне цената върху потребителите и да не фалират малките и средни предприятия, да не се увеличава бюрокрацията. и да не се налага да се прибягва от транспортните компании е, към системата за транзитни страни. Какво възнамерява председателството да направи, за да прокара идеите, които ние тук застъпваме? Какви ще бъдат и отговорностите на новата агенция за заетост в Европа? Тя само с обмен на информация ли ще се занимава? за различните видове плащания. Минута и по... Е, една минута, господин Кор. Благодаря, господин министр. Три кратки въпроса. Първо, интересуваме какво е вашето мнение за отмяната на лятното часово време. Втори въпрос за устойчивост и декарбонизация. Какво мислите за еколайнерите и товарните автомобили? Трети въпрос – права на пътниците е, тяхното въвеждане и в железопътния транспорт. Само за половин минута се издава. Госпожа Демонта има думата. Благодаря, господин министр. Всяко председателство излага и националните си интереси. Примерно Естония, цифровизацията, България, Западните Балкани. Вие говорите сега за Европа за крилница и е, така засегнахте темата организирана престъпност, тайна е, миграция, трафик на хора, пране на пари и, и дрога. И трафик на дрога някак си понякога оставам на чувството, че положението в Австрия е, е извън контрол. Аз е, идвам от е, северо-западна Италия. Какво възнамерявате да затворите прохода Бренер? Какво отношение ще има това? Какво въздействие върху транспорт, върху туризма и така политиката на страх е, трябва ли да се насажда? Господин Маринеско, имате думата за една минута. Благодаря. Господин министр, говорите за стратегията за Дунава. Много е важна темата. Австрия е, координира сектора на е, корабоплаването по Дунав заедно с Румъния. Но страните членки имат различни интереси в, относно това какви средства да предоставят, за да осигурят плавателността по река Дунав. Вие, може би, можете да организирате някакъв форум и да обедините Дунав, край Дунавските страни, че те трябва да допринасят с финансови средства за плавателността на реката. Благодаря, госпожо Андерсон. Господин министр, наша колежка трябваше да отиде в друга комисия, но ме опълномощи да задам два въпроса. Говорите за защита за работещите и гражданите – но а, въпросът е европейските е, така, трудов орган, трудови власти, какво ще направят. Освен това, призива е равно заплащане за равен труд в областта на транспорта. Работните условия по принцип в транспорта трябва да бъдат решени. Какво смятате да направите с директивата за работните условия и също правата на пътниците в ЖП транспорта. Как може да, да се да се облегчи положението на пътниците и да прилагат те правата си. Господин Зудовски. Мерси, мадам ла президент. Хам министър Kofa, ich möchte... Господин министър, поздравявам ви и аз в нова роля в тази комисията в тази комисия имам въпрос, ще го задам на полски. Два пъти се спомена социалния дъмпинг. Дъмпинга е практика, която означава, че стоките се продават под цената, на която са произведени. Социалният е, Дъмпинг е, означава, че Западна Европа се страхува, че източноевропейските работници ще вземе работата, защото източноевропейските работници работят е, за по-малки заплати. Е, те наистина работят за по-малки заплати, изисквания са едни и същи, но това не е дъмпинг. Дъмпинг е нещо много лошо. Бих е, искал да ви попитам какво означава социален дъмпинг от ваша гледна точка и още две неща. равно заплащане за една и съща работа на едно и също място. Защо не се говори обаче за различното заплащане за извършване на една и съща работа на едно и също работно място? <coughs> Благодаря, госпожа. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук. Вие казахте, че вашия приоритет е да закриляте. Много добре, защото това е и нашият. И абсолютно е, одобрявам волята да закриляме нашите граждани, но също и предприятията и индустрията в контекста на глобализацията и изкривяването на конкуренцията. В Виена ще, през октомври ще има конференция на високо ниво под вашето председателство, а именно за разликите в е, страните членки по отношение на въздухоплавателните е, компании, а, също и е, автомобилния транспорт. В Европа вече текат преговори. Каква позиция ще заеме Австрия на срещата на върха? Какви мерки искате да защитите, за да осигурите равнопоставеност на въздухоплавателните компании, които в момента са застрашени от конкуренцията от страните на залива? Много въпроси бяха зададени, господин министр. Очакваме сега вашите отговори. Ще ви оставим достатъчно време и ако има нужда от уточнявания, ще ви зададем и допълнителни въпроси. Сега ви давам думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Наистина бяхме поставени много-много въпроси. Ще направя всичко, което е по силите. И не забравяйте да ни обясните как ще постигнете споразумението за в кавички избирането на папата. Да, може би с това да започна. За мен беше ясно да кажа, че по отношение на първия и втория пакет за мобилност има големи различия, както видяхме по време на гласуването в парламента. И ние мислим под въпроса, по въпроса как можем да преодолеем тези големи различия, защото представителите на държавите, е как да сближим представителите на държавите с най-раздалечените позиции. Това според нас може да стане така, че е, представителите на тези държави първо да разберат позицията на отсрещната страна. Трябва да се опитаме да го направим преди да се провалим. Значи за нас най-важно е да постигнем резултати. Господин Ваденкам, благодаря ви за пожеланията. Вие казахте, че летенето е опасно, затова възрастните господа не трябва да летя. Аз самия претърпях такава злополук. Лежах в болницата, имах много време да помисля, но продължавам да летя. Говорихте за начина по който се развиват Съединените щати и Китай. Това са два много големи играчи. Не знам как ще продължи да се развива Съединените щати с техния протекционизъм. Китай е, е, знаем, че ще стане най-голямата економическа сила в съвета. А, и ние в Европа, ако искаме да оцелем, трябва да не да се противопоставяме на Съединените щати и на Китай, а да им бъдем партньори, но партньори с самочувствие и да работим с тях в важните области. Засегнахте и темата за пътните такси. При пътните такси нещата стоят по следния начин. Имам предвид пътните такси за личните МПС до петона. Държавите членки, някои от тях имат собствени системи. Австрия има система за налагане на данък върху минералните масла, т.е. плаща се данък на всеки литър бензин или на всеки литър дизел допълнително начин по който се управлява автомобил също играе някаква роля, защото ако човек кара по-бавно, гори по-малко и съответно плаща по-малко данък. С това искам да кажа, че трябва да се види какви са системите в отделните държави. Австрия като страна, която поема председателството, ще бъде честен посредник в тези дебати и няма да настоява на своята позиция. Засегнахте темата за бюджета за механизма за свързване на Европа. Това е въпрос, по който работи съвета на министрите на финансите. Вярно е, че канцлера Курц държи на економичен бюджет. Но какви са основните, големите теми, по които трябва да работим. Транспортните връзки, които обединяват Европа, широколентов интернет, дигитализация, образование, научни изследвания. Това са областите, в които предизвикателствата са големи и за които трябва да е предвиден адекватен бюджет, за да може да се работи ефективно. Засегнахте въпроса за речните пристанища, голямото им значение. Проекта за пътя на Куприната в тази връзка е важен в източната част на Австрия. В момента се реализира един проект за пространство на транспортната железопътна мрежа, за да не се пренатоварват шосетата. А, така че хъба ще бъде завършен до 2023 година. Трябва да се извиня за проблемите с гласа, че извинявам се, че говоря като Джо Кокър. А, а, питаме госпожа Ханц, която излезе за конкретните цели. Ще кажа още веднъж, че имаме намерение да задвижим колкото може повече неща. Моите сътрудници вече а, работят, водят разговори за постигане на компромис. 150 заседания на групи в съвета ще бъдат проведени. За нас е важно да постигнем резултати след тези 150 заседания. Справедливите социални условия за мен са, са много важни. Ще ви дам един пример. Пример с пането в кабината на камиона. Добър компромис ще бъде да направим така шофьорите да могат да се прибират вкъщи. Много шофьори казват, че в кабината спят по-добре, отколкото в мотел, но трябва да се опитаме да се предвижим един към друг, за да постигнем някакъв резултат. По отношение на социалния дъмпинг ще направим каквото може. 12-часовия работен ден не е тема, по която председателството ще работи. В Австрия също а, беше решено, че максимума, който може да се работи в рамките на един ден е 12 а, часа, но а, продълж... нормалната продължителност а, а, продължава да бъде 8 часа. Господин Бренер, темата на темата за а, тунела Бренер е а, сериозна тема. На, наред с него съществува проблема с, с а, пътищата, които водят до там. Тунела трябва да бъде построен колкото може по-бързо, за да разтоварим а, а, шосетата. По отношение на тунела обаче, той не може да бъде завършен за един ден. В момента няма забава при на самия тунел. Проблемите са по-скоро при изграждането на пътищата, които водят към тунела. Разбираемо е, че а, ако се създаде европейски орган, а, то ще трябва да работи и по социалните разпоредби, така че създаването на Европейска агенция ще позволи да се засилят да се засили и контрола, но няма нужда да чакаме да се създава такава агенция. Можем а, и преди това да започнем работа. Колегата Циле, ако не се лъжа, опитвам се да го намеря къде е седнал. Ето го. засегна темата за нашето мото Европа, която закриля. Във връзка с пакета за мобилност стои и тежкия въпрос за неговото прилагане. Ще се опитаме да направим колкото може повече. Чувствителен е въпросът за нетите автомобили без шофьор. Има има голяма връзка между това досие и досието за достъпа на пазара до, и до професията на шофьорите. Ще продължим да водим преговори интензивни, ще продължим да работим по досието, но, и това трябва да си е, го кажем, ще се даде а, е, приоритет а, е, на социалния стъп на мобилност. Засегна се въпроса за трансграничния а, е, превоз. А, първоначалните консултации в съвета показаха, че а, има съмнения, че ще се засегне до голяма степен националната политика за мобилност на много страни членки и така, че много страните членки смятат, че е нарушен принципа на субсидиарност. Така че с оглед на това е много малко вероятно, ако трябва да бъдем честни, е, предложението е да бъде завършено по време на австрийското председателство. Такова е положението към момента. Засегнахте въпроса и за военната мобилност компетентно тук в Австрия е Министерството на европейската интеграция, заедно с Евро... Министерството на отбраната. Те работят по изпълнението на плана за действие, съгласувано с други засегнати. Ми... Министерството работи заедно с моето министерство по въпроса на съвместимостта на инфраструктурата и правните аспекти на военната мобилност. Както се казва в заключението на съвета от 28 юни, работата трябва да продължи при пълно зачитане на суверенитета на държавите, като се възприеме холистичен цялостен подход и се съчетаят както гражданските, така и военните аспекти и се пазва принципа на неутралност. Господин Теличка ме попита. Всъщност той каза, за което му благодаря, че Австрия има традиции в особено внимателния подход. ние наистина искаме да бъдем честен посредник. Вие споменахте конкурентноспособността, конкуренцията, на която е изложена Европа. Ние сме твърдо решени да повишим конкурентоспособността на Европа. Във всички анкети за удовлетвореността от Европейския съюз виждаме, че хората никога не са доволни от Европейския съюз. Но кой е Европейския съюз всъщност? Това не са някакви външни хора, това не са някакви далечни чужди институции, това са самите страни членки страните членки, когато там и, е, има проблеми, правителствата прехвърлят вината на европейското равнище и казват, ние не искахме Европа ни накара по въпроса за конкурентоспособността. Това са проблеми, които се причиняват от политиците на самите страни членки, а не от някаква далечна институция. Трябва да си го кажем и да го осъзнаем. Всеки от нас трябва да даде принос и да направи така, че Европейския съюз да работи там, където трябва да работи, а именно по отношение на големите европейски въпроси. За мен това е с е, е, един съюз, който работи на принципа на субсидиарността. Голяма част от въпросите могат да се решават самите страни членки, но в този голям оркестър, без да работи всеки един от нас, не може да се решат проблемите. Имаше още един въпрос. Малко ми се разбъркаха листите. Тогава сега става весело. Я да, да видим къде са ми записките. Нали ще правите малко търпение към мен? Abgeordneter Крама, warten си ich Си Си Sie sind nicht böse, wenn ich mit der Frau Abgeordneten äh, Няма да ми се разсърдите, ако а, докато намеря въпросите на господин Кремер, мина към на останалите въпроси. Няма да ви забравя. И така, комбинирания транспорт, интермодалността и прохода Бренер, тунела Бренер. По отношение на Бренер трябва да направим всичко възможно, за да прехвърлим е, транспорта към ЖП. Е, вие знаете, е, че в... има едно откритие е, на Ник Фрасър, е, за прехвърляне е, по възможно най-бързия начин на транспорта и на товарите от автомобилния към ЖП транспорта. И именно е, по този метод ще работим е, смятаме, че през 27 година ще сме приключили с проекта. 13,9 милиарда ще инвестира Австрия в железопътния транспорт. И именно за целите на прехвърлянето на е, транспорта за една малка страна като Австрия. Това е огромна сума. Е, господин Шмидт. Да, ето го подчерта колко важно е сътрудничеството между е, съвета и комисията. Да, е, то е добро, но трябва да се подобри. Е, във връзка с Брексит говорихте за сложната ситуация. Естествено, че имаме е, сложни партньори е, при преговора. Е, по отношение на транспорта, естествено, това също ще има пряко отражение. Британците излизат от Европейския съюз, но не, не напускат Европа. Те представляват един много важен партньор за нас и по отношение на транспорта, и на цифровизацията, и всички други сфери. Така че ние ще трябва при всички положения много сериозно да водим преговорите е, и не бива да изхождаме от позицията, сега понеже ни напускате, е, е, ще ви вгорчим живота. Не. Защита на данните. Да, добре, автомобилът в момента е, е един вид уред, е, който съдържа невероятно много данни и носи в себе си е, тези данни. И в крайна сметка притежателят, собственикът решава какво ще се случва с тези данни. И в Виена много сериозно се обсъждат тези въпроси. Ще изчакаме да видим как ще се развият дебатите. Госпожа Пиевска говори за разходите за потребителя от в резултат на пакета за мобилност. Естествено, че и тук е много важно разпоредбите да бъдат такива, че да не водят до прекалено натоварване на потребителите, на малките предприятия. Това е нашата цел. Ако успеем да постигнем сближаване между червените линии и е, позициите на Вишеградската държава, ще бъде чудесно. И тогава е, бъдете сигурни, разпоредбите няма да са чак толкова сложни. Понякога държавите членки като че ли е, сами осложняват нещата, понякога и е, в предложението на комисията нещата са прекалено осложнени, но при всички положения трябва да внимаваме да няма по-голямо бреме за потребителя, защото потребителя е на края на цялата верига. По отношение на агенцията за контрола върху работата е, за етостта, вече говорих. Еко е, лайнерите господин Кох говори за това. Еколайнер е чудесно понятие. Понякога можем да говорим и за чудовищни е, камиони или товарни автомобили. С... Ако съм само с едно такова огромно е, чудовище на пътя, тогава ще спестя доста е, повече от 30% от горивото. Но ако прехвърлим нещата към ЖП транспорта, ще бъде по-добре. А еколайнерите са конкуренти на ЖП транспорта. С този радиус, с един еколайнер няма да е в състояние да преминава през всички пътища. Аз разбирам какви са изискванията на транспортната индустрия но а, моята цел и моето желание е колкото е възможно повече товари да преминават през ЖП транспорта. А, има толкова много елементи в а, пакета за мобилност, които се отнасят до ЖП транспорта, така че струва ми се ще можем да а, сведем до абсолютния минимум и използването на а, еколайнерите. Освен това, както знаете, и по отношение на така, задвижването с водород също има нови проекти. И сега смяната на времето, да, добре, имаше изследвания, проведени по поръчка на комисията. Съжалявам, че толкова много удължавам времето, в което съм тук, но при всички положения, да, знаем как се произнесе Европейския парламент. И сега а, м, има един иск, подаден от Австрия във връзка с а, м, пътната такса за личните автомобили в Германия. Аз а, не мога в никакъв случай да се откажа от този иск. За нас е много важно решението на Европейския съд, на съда на Европейския съюз. Вие имате право, естествено, в Германия да наложите тази пътна такса, но моделът който се използва в германския случай, е, така да се каже, да, е, да не натоварваме нашите граждани, но да натоварваме чужниците. Е, е това на практика е, води до намаляване на солидарността между държавите членки и в рамките на Европейския съюз. Аз разбирам необходимостта от пътна такса, но ми се струва, че конкретните е, елементи в е, целия модел, който прилага Германия, не е добър. Е, от една страна е, разтоварваме нашите граждани, но натоварваме чужденците. Това е една много деликатна е, сфера и трябва да се внимава. Да. По този въпрос нямаме за сега най-нова информация, но тази загуба на връзката с ЖП транспорта е, е много важен. От е, Сомбатрайн е, до Фрикте е имало една много важна ЖП отсечка по време на австрийската, австро-унгарската империя. След това през войните и е, в по-късните периоди тази отсечка загуби значение. Ние много искаме отново да я направим много активна и е, знаем, че тя е важна за е, цялата ЖП мрежа. Инвестираме е, значителни суми и труд в е, тази отсечка. Госпожа Демонте. заяви, че е, е, някакси като говорим за нашото мото Европа, която закрили или защита, е, така, е, надхвърляме някакви граници. Не, това не означава обаче нашето мото Европа, която закрили и защитава, че е, желаем да се изолираме и да се оградим от останалите. Е, не, дори и в смисъла на Шенген това означава защита, надежна защита на границата, но това не означава затваряне на границата. Колко важно е, е Европа да, да бъде открита, знаем всички ние, които се занимаваме с транспорт. И по отношение на цифровизацията, и на космическите изследвания, и на движението на хора и товари, Европа трябва да бъде открита, отворена за економиката. Това е изключително важно. Но за съжаление, терористите, които е, доведоха до толкова много страдания в Европа, е, понякога се е, третират като е, хора, които се нуждаят от закрила. Не. А, а те не се нуждаят от закрила. Напротив, ние всички се нуждаем от закрила срещу тях. И в този смисъл трябва да се браним от терористи, от злосторници. Господин Маринеско, говорихте за Дунавската стратегия. През ноември ще имаме една е, конференция, е, в която ще говорим за Дунава, за корабоплаването, за центровете, които се създават, хъбовете е, във връзка с е, корабоплаването и по Дунав, но естествено трябва да сме наясно, че в някои случаи е, Дунав не е изцяло плавателен. В някои страни има проблеми, които правят ръката, е, реката неплавателна или плавателна само до определени е, точки. Искам да ви подканя, господин министр, да приключите, защото ни очаквате други важни дебати. Една минута ако обичате, е, да направите заключения, за да можем да е, повдигнем и други елементи. Äh, noch kurz eingehen vor dem Fazit auf das. Уважаеми госпожи и господа, аз съвсем накратко да отговоря на въпроса за комбинирания а, транспорт а, и на преместването. А, това са много съществени теми за нашето председателство. Много съжалявам, че не успях да отговоря на всички въпроси и ще изпратя отговора писменно. Въпросите бяха наистина много. Накрая ще кажа, че е, работата с парламента и с парламентарните комисии за мен е много важна. Аз работя с парламента и в Австрия. Знам колко е важно това сътрудничество. А ако можем да постигнем общи а, е, решения, е добре. Искам да ви приканя. Ако смятате, че нещата по време на австрийското председателство върват в погрешната посока, ще ви помоля да се свържете с мен или с моето министерство, защото аз имам воля да, да постигнем колкото може по-добри решения за Европа и за моята родина. Още от сега ви благодаря за сътрудничеството. Merci, monsieur le ministre. Ne vous inquiétez. Благодаря, господин министър. Не се притеснявайте. Ако не сме доволни, ще ви го кажем ясно. Винаги можете да бъдете директно в контакт с нас по всички проблеми. Предизвикателствата са много. Сигурност по пътя, климатичните промени и много други. Има какво да се търси като напредък, защото това са теми от ежедневието на българските граждани и запазвам в мисълта си вашата последна мисъл, че Европа трябва да остане отворена действително и тя трябва да бъде и една Европа, която закриля.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 Следващата точка от дневния ред е презентацията на комисията за а, предложението им за следващия механизъм за взаимосвързаност и за свързаност в Европа и измерението му свързано с транспорта. Нека да чуем какво се очаква в бъдеще и как се включва този механизъм в е, европейските транспортни мрежи ТНТ. Ще работиме по тази тема заедно с комисията ИТРЕ. С тях ще изготвим една обща позиция – по темата механизъм за а, свързване на Европа. Добре, дошъл отново на господин Ройтерс. За съжаление, с известно закъснение не можем да ви дадем 10-те обещани минути, даваме ви 6 за да може след това и нашите докладчици, господин Теличка и господин Маринеско, да могат също да се изкажат. Знам, че те ще се върнат в залата съвсем наскоро. Заповядайте. Благодаря, благодаря за възможността да се изкажа във вашата комисия по това предложение, което е доста добре познато и се вписва в традицията на комисията. Ще се съобразя с искането ви да, бъдете, да бъда пределно кратък и ще премина на английски. Дами и господа, искам да коментирам някои ключови момента. Е, в е, слайда ще ги видите. Това е приложението е, в бюджета за механизма за свързване на Европа. Търсиме и приемственост с предходните програми включително с регламента за транс, трансевропейските транспортни мрежи и механизма за свързване за Европа. Така наречените ТНТ, трансевропейските транспортни мрежи, има предвидено дългосрочен бюджет. В слайда горе в ляво виждате трите бюджетни функции по механизма за свързване в Европа а отдясно са кохезионните фондове. На слайда също показваме, че има и други бюджетни функции, които могат да се използват Хоризонт Европа и други финансови инструменти. Няколко ключови момента ще очертая, защото според мен общите теми са известни и ще, приклю... ще пропусна с уводните слайдове и ще мина по същество. Предложението е да се е, раздели бюджета на два пакета 60% за разработване на мрежата ТНТ и 40% за модернизиране на съществуващата мрежа. Тези 60% за разработване на нови мрежи е разделена така. 75% за ключови коридори, 10% за други отрязъци от мрежата и 15% за е, конкретни е, отсечки, особено трансгранични. Е, да се стигне по последната рубрика, в момента сме е, използвали около 5%, до 15% е доста сериозно предизвикателство, защото наближава и крайния срок. А, а, много важни са и останалите средства от 40% за модернизиране. Тук вече са средствата и за основна мрежа, и за а, допълнителната. А, тук в тези 40% сме сложили всички приложения Примерно Сезар, ЕРТМС, защото ERTMS е не се използва само за основната мрежа, но и за допълнителната. Също и програмите за взаимосвързаност, за безопасност на пътя и така нататък. Тоест не можем да оставим средствата да отиват само за основната мрежа съзнателно разделихме средствата на 60% и на 40%, за да покриеме и инфраструктурата по основния приоритет, но и модернизирането по втория приоритет. И нещо ново, мобилност във военната сфера, ще се запитате какво означава точно това – Съвсем ясно сме изложили плана за действие в това отношение. През юли, след това септември ще се дефинират изискванията към мобилността в военно отношение и белите петна между техническите изисквания за ТНТ мрежите и съответните изисквания от военна гледна точка. Защото ние не искаме да работиме само от гледна точка на военните изисквания, тъй като така или иначе средствата са ограничени. Затова трябва да се работи за използване на проекти с двойна, с е, възможности за двойна употреба. Има два възможности да е, работим. От една страна има ограничения за мрежите TNT, но можем да използваме и средства от инструмента за свържване на Европа. Е, основно съображение е проектите да бъдат с двойна, с възможност за двойна употреба а не само единствено за военна мобилност. Възможността за военна мобилност трябва да бъде интегрирана в другите проекти и е, в целия инструмент за свързане в Европа трябва да се застъпи тази идея за двойна употреба. Ето трите бюджета, общия пакет, пакета за мобилност и е, средствата по кохезионните политики. Има увеличение в сравнение с настоящия период в е, механизма за свързване за Европа. Предлагаме не да сложиме 100% е, в националните пакети, а да сложим там 70%, 30% да оставиме да бъдат разпределени на базата на конкурентни предложения. Защото ако е, оставиме всичко да се разпределя на конкурентния принцип, тогава е, ще се е, загуби измерението на национални нужди, всичко ще стане, ще отида за трансгранични проекти но ние е, считаме, че трябва да има възможност и е, страните по кохезионните политики да работят, но да остане и достатъчно възможност да се развиват трансгранични проекти. Е, да сложиме малко повече акцент върху тях в, движим се в тази посока малко по малко. Затова не само след първите три години ще разпределяме средствата по конкурентен принцип, а от самото начало първо ще са 30%. Тогава ще подсилиме и така идеята за развиване на ТНТ е, мрежата, т.е. Е, транспортните коридори. Ето, тук е, това са ставките за съфинансиране. Тук също има промяна. До 50% е съфинансирането в, е, три, е, в трансграничните проекти. А при е, проектите за, по кехизионната политика е, вървиме в порядъка на 80 и 85%. Общата цифра е 70%, но ако има трансгранични проекти, те стигат до 85% в общия пакет, включително с мобилността по военни измерения, разпределението е 30 и до 50% за специфични проекти. Изредени са на слайда. Ако имате допълнителни въпроси, ще отговоря. Благодаря. Така ни давате възможност да дадем думата на нашите координатори, господин Маринеско. Две минути и половина. So, uh, we met before. Благодаря, госпожо председател. Срещали сме се и преди. И мисля, че знаете една част от моята позиция. Искам да направя един общ коментар – според регламента сега ви имате властта да направите всичко. Може да насочите нещата, където искате. Чрез работни програми, чрез актове за приложение, парламента няма думата. И вие ще избирате проектите защото във вашите програми вие казвате какви проекти ще могат да получат финансиране. Това е общия коментар, който искам да направя, за да бъда ясен. Понеже вие говорите за свободна конкуренция, каква свободна конкуренция има, когато вие решавате на кого да отпуснете финансиране? Второ, военна мобилност. Военната, за военна мобилност имаме 6,5 милиарда. А за другата видове мобилност 26 милиарда. 30% от проектите за военни цели. Мисля, че трябва да помислим и за това, защото в такъв случай ще има много проекти, насочени към военната сфера – Uh, вие всъщност ще финансирате бедността на една държава с бедността на друга държава. Не мисля, че може да, да, да правите е, това. Парите, които са отделени за транспорт, трябва да се използват за транспорт. Това е. и ви изпратих мая, в който питам какво имате предвид, като казвате международни организации. Тези международни организации ще трябва ли да бъдат обрани от страните членки? Не разбирам. Господин Теличка има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Ние също сме говорили преди това и аз ще бъда Каратък. И ще допълня това, което каза колегата Маринеско. Това е предложение за нещо, което работи и това е чудесно. Предложението не е перфектно, може да се търси по-нататъчно упростяване. И да видим къде има допирни точки с други сектори, като енергетиката и цифровия сектор, бонуси и така нататък. Въпросът за военната мобилност беше засегнат от господин Маринеско. Надяваме се да не се наложи да използваме тази а, мобилност, но за всяк... възнамеряваме да отделим 6 милиарда искам нещата да се опростят малко. Трябва да поставим военния, военния стълб на основата на сегашните проучвания за осъществимост. Господин Маринеско поставя въпроса и за 37-те uh, процента за кохезия. Господин Маринеско също така спомена факта, че някои страни членки от една страна имат одобрение за съфинансиране на големи проекти, от друга страна обаче имат други държави, които са в подобна ситуация, при които това съфинансиране би се нарекло несправедлива конкуренция. Говорихте за деноминацията 60-40. Мисля, че това е едно от местата, на които трябва да потърсим упростяване. Така наречения блендинг, обединяването на средствата, трябва да видим кое е осъществимо и какво трябва да се направи. С господин Маринеско и с госпожа Вирконен работим в ЕКЕП. В екип има някои неща, които трябва да се уточнят още, но ще ви изпратим съвсем скоро първо предложение. Госпожа Демонте. съвсем накратко. Относно тунела Бренер и трансграничното предвижване, как, какви военни стратегии имате? Какви стратегии имате в тази връзка? В кои строежи искате да участвате? Мостове ли? Говорихте за трансгранични връзки. Господин Циле. Аз лично съм много доволен от това, което е правила Комисията за механизма за свързване на Европа и Кохезионния фонд. Някои държави, може би, имат различна гледна точка, но конкуренцията е много важна, когато става дума за кохезия. Ако се вземе предвид населението на територията, може да се пресметнат и средствата, защото имаме региони, които са гъсто населени и други не. трябва да завършим проектите, които сме започнали. Иначе ще бъде много трудно да обясним на хората защо сме похачили стотици милиони евро, а не завършваме големи транспортни проекти през следващите 7 години. Трябва да завършим започнатите проекти и да покажем резултати. Това е много важно. Благодаря. Господин Крамер, искате ли думата? Благодаря. Много се радвам, че трансграничен транспорт е, играе някаква роля. Трябва да внимаваме да не смесваме старите и новите неща, защото ако новите са толкова важни, колкото старите, те ще погълнат всички пари, старите няма да могат да се завършат. Модернизацията е нещо много хубаво, важно, но, какво, но когато се електрифицира дадена неелектрифицирана отсечка, това каква модернизация или ново строителство? Има една отсечка в Германия между Щетин и Берлин, от която немското правителство не се интересува. Очевидно не е важна връзката с Полша. Комисията има ли намерение да наложи изграждането на определени връзки? Ам, е, и да се намалят средствата за големи проекти, е, ако не се работи по е, малките. След обединението на Германия беше изградена отсечка към Польша. Сега Польша отказва да поддържа отсечката и човек трябва да се прекачва в друг влах. Председателката прекъсва господин Камер, госпожа Даман. Грация, президенте. Eh, noi vorremmo fare delle considerazioni soprattutto in rapporto al... Благодаря, госпожо председател. във връзка с 2014-2020 година се поставят редица бюджетни въпроси за края на периода. Как ще се финансират проектите? 6,5 е, милиарда се предвиждат за военни цели. Но как точно е, се определят приоритетите, като имаме предвид, е, че средствата са ограничени? 11,3 милиарда за структурни мерки във връзка с присъединяването към Кохезионния фонд. Тоест, е, политиката в сферата на отбраната представлява, така да се каже, 42% е, от средствата, е, а всичко останало аз съм член на тази комисия, но какво става с най-отдалечените въпроси? региони с периферните райони средствата, с които разполагаме, трябва да се съсредоточат върху трансгранични райони, но само на север, а не и на юг. Това е несправедливо. Благодаря. Ще ви оставя да отговаряте на английски. Виждам, че преводачите ни правят знак, че ще прекъснат. Благодаря.